you know, I cannot stand it. Good afternoon. It's... Добър ден. Много се радвам да видя всичко ви, но още повече ще се зарадвам, ако вземете местата си, за да може да започнем работата си. И също така ви съветвам да бъдете на време за бъдещите ни заседания. Би било много хубаво, ако можем да започнем точно в 3 часа заседанията си, а не в 3.15. Много ви благодаря за присъствието. Добре дошли на всички. Надявам се че ни чака един много приятен следобед. Както знаете, ще имаме три полудневни заседания на нашата комисия и ви моля за търпение. Дес... Понастинала съм и почти нищо не чувам, така че моля ви, дайте ми знак, ако започна да викам прекалено много или да или ако не говоря достатъчно високо. За мен удоволствие да приветствам вносителите на петиции, представителите на държавите членки и представителите на Европейската комисия. За нас винаги е удоволствие да, да работим съвместно с вас. А от практическа гледна точка и петициите, които ще разгледаме на това заседание на нашата комисия, бих искал също така да отбележа, че в съвместно с петиция 10.044.14, повидна за утре след обе, ще разгледаме още една петиция, тъй като те засягат една и съща тема. Освен това, има и молба за повторно разглеждане на, на петиция 1660 наклона чута 13, като ще намерите в приложение към съобщенията на председателя. Става въпрос за ирландска петиция, свързана с кризата. Аз лично не смятам, че би било разумно отново да разглеждаме тази петиция, защото не съм убедена, че можем да направим каквото и да е било, за да постигне някакъв напредък с нейното разглеждане. В това темата е важна, заслужава си да й обърнем внимание, затова ви предлагам да разгледаме въпросът на заданието на координаторите и да вземем решение в този формат, ако, разбира се, членовете на комисията са съгласни. Според мен темата е важна и заслужава по-задълбочено разискване от това, което можем да направим в момента. Благодаря ви и сега най-важната задача за мен днес е да обърна пълно внимание на всички присъстващи, на колегите и да ви припомня, че скъпият колега Дейвид Лоу, дългогодишен член на секретарията, ще се пенсионира в края на месеца. И ще имаме възможност да почетем неговата дългодишна кариера с коктейл след края на заседанието ни утре след обед. Така че моля ви да присъствате и му кажете каквото имате, той със сигурност ще ви изслуша. Също така, бих искала да ви представя госпожа Вирких Кърхер, която ще бъде новият председател на секретарята на Комисията по петиции от 1 февруари. Моля да се изправите. VLP is a very VLP е много опитен служител от а, финск, с финско гражданство. Тя отговаряше за отдела от, ръководеща една от вътрешните интернет приложения на Европейския парламент. И на този пост тя ръководеше екип от 35 служители. Преди това е работила в администрацията на комисиите по околна среда, по бюджети и в прес-службата на Европейският парламент. Работила също така и като, преди да започне работа в Европейския парламент, е работила като научен съветник в финландското в иранското правителство. За нас е удоволствие, че сте сред нас и очаквам с нетърпение ползотворното ни сътрудничество. А към колегите и членовете на, на а, нашата администрация мога само да отбележа, че Вилпе говори прекрасен шведски – аз ще се възползвам от възможността да науча няколко думи фински по време на нашето сътрудничество. Това бяха съобщенията на председателя. Аз сега бих искал да споделя с вас нещо много интересно. Господин Перан, политическият съветник на групата на социалистите и демократите, тук ли е той? Изглежда не. Но той също скоро ще се пенсионира. И това заседание ще бъде последното му заседание в комисията по петиции. Не си мислят обаче, че той ще напусне парламента. Напротив, той подготвя книга, посветена на групата на социалистите в парламента от 79-та година насам, така че поне още време ще го, известно време ще го виждате в парламента но моля да му предадете, че съм го поздравила за неговото пасиониране. I would now like to go to, to the agenda that... Днес ви предлагам да преминем към разглеждане на дневния ред. Имате ли възражения по пото дневния ред, който беше раз... изпратен? Съгласни ли да работим с този проект от дневен ред? Да, добре, благодаря ви. Някой иска ли да повдигне нещо по точка разни или може направо да преминем към петициите, които ще бъдат разглеждани? Добре. Започваме с петицията на, господ... на Миха Регицер. От името на голям брой подписали петицията, за опазване на региона на Красловения от спекулации с недвижими имоти и разрушаване на обекти от списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО. Радвам се, че на днешното заседание имаме колеги от Словения. Призвествам ги с добре дошли. А сега давам думата на представителят на Европейската комисия, господин Томас Видман. Тук ли е той? Имате думата. Yeah. Thank you very much. Много ви благодаря. Както вече казах, аз съм Томас Вихман и съм от Генерална дирекция ФИСМА. Проблемът с тази петиция е, че запитването ни беше достатъчно ясно. Разбирам, че комисията вече е разгледала петицията през 2011 година и от данните, с които се запознах, оставам с впечатлението, че е имало искане към носителя на петицията да внесе допълнителна информация, за да доизясни своята петиция, но доколкото знаем, не е имало реакция, т.е. нямаме по-съвременна информация, обновена информация и допълващи документи за петицията. Разбираме, че, че на петицията има две основни притеснения. Първото е свързано с защитата на района на Крас срещу замърсяване и основното му притеснение явно е свързано с запазването на водните ресурси по съображения свързани с безопасността на храните. Според нас последното му притеснение е свързано най-вече с големият брой покупки на земеделски земи от чуждестранни граждани. И тази тенденция очевидно е довела до значително повишаване на цените на земеделската земя в региона. Изглеждате, че в момента на внасяне на петицията през 2011 година носителят на петицията е, е очаквал от словенските власти да ограничат а, възможностите за закупуване на земеделска земя от чуждестранни граждани, но по принцип тук а, говорим за нарушаване на принципа свободно движение на капитала. При се това до май 2011 година Словения и други държави членки са имали възможността да защитят пазара си на земеделска земя и да го ограничат продажбите само до граждани на съответната държава. Тоест напълно да забранят продажбата на земя на чуждестранни граждани. Тази възможност е предоставена в договорът за присъединяване за период от 7 години, а Словения имаше възможност да поиска удължаване на този срок с още 3 години. И доколкото разбираме, Вносителят на петицията се оплаква от факта, че словенското правителство не е поискало това удължаване на срока. Разбира се, Словения не, не беше задължена да иска подобно удължаване на срока, което значи, че няма нарушаване на европейското законодателство. Разбира се, принципа за свободно движение на капитала не оправдава дискриминацията въз основа на гражданството, но дава възможност за мерки за а, намаляване на спекулациите с цени на земеделската земя или за да се запазят а, употребата, землеползването на земеделска земя за земеделски цели. Има такава възможност. Но доколкото разбирам, няма подобен проблем. Не сме получили допълнителни сведения. Ето защо според нас Европейската комисия разглеждането тази петиция може да бъде, може да бъде приключено. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата за разискване на колегите. Господин Богович, имате думата. Thank you very much. Много ви благодаря. Както обясни представителят на Европейската комисия, по времето, когато беше внесен тази петиция, тази земеделски район с богато природно наследство имаше промяна в пространственият план, осъществена от местните власти. Последствие имаше много съществени проблеми в промени в региона. Първоначално това беше едно малко село с, поста, с а, традиционни сгради, след което дойдоха голям брой а, нови а, предприемачи, бяха построени голям брой нови му сгради. През 2011 година беше внесена петицията по това време. Аз бях член на Словенският парламент и аз лично опатих искане към министър-председателя да се сложи край на тази практика и да се защити региона. Но по това време правителството на Словения не взе решение да поиска удължаване на каквато възможност имаше през 2011 година. Проблемът обаче продължава да съществува. Цената на земята и в частност на земеделската земя в момента е много по-висока от отколкото по време на на петицията до 10 пъти по-висока. Ето защо хора, земеделските производители, хората, които биха искали да се ам, препитяват с а, земеделие, са унеправдани в сравнение с а, предприемачите от други части на Словения. Ето защо смятам, че е крайно време правителството на Словения да предприеме някакви мерки и да чуе гласа на вносителите на тази петиция. Както вече казах, аз съм отправил, отправил запитване до министър председателя в рамките на пленарно заседание на Словенския парламент, в рамките на възможностите през 2011 година. Разбирам, че сега, в настоящия момент 2015 година не могат да се вземат същите мерки, които можеха да се вземат през 2011 година, но все пак трябва да се предприеме нещо. Благодаря ви. Мистер Солтес. Господин Солтес, искате ли да вземете думата? Благодаря ви, госпожо председател. Както вече беше казано, Словения имаше е, възможност да използва предпазните клаузи за период от максимум 7 години след датата на присъединяване. Но словенските власти не предприеха подобни мерки. Ето защо ние напълно сме, сме напълно съгласни с а, намеренията на тази гражданска инициатива, особено по отношение на свободните свързани с опазването на околната среда. И отново призоваваме словенското правителство да вземе предвид всички аспекти на тази петиция. и по всички случаи поне да се съобрази и да спазва всички разпоредби на европейското законодателство, включително и критериите за опазване на водните ресурси и биологичното разнообразие, като едновременно с това се защитава и културното и природно наследство. Благодаря ви. Госпожа Фаян, не искате думата. Някой друг от колегите иска ли да вземе думата? Okay, should, do you want to go outside and, and have an argument privately or no, can I just okay. give the floor to you, Peter? Мога ли просто да ви дам думата, Питър? Господин Киел. Благодаря ви. Да, изправени сме пред а, следната ситуация. ЮНЕСКО е една много сериозна организация, която издава сертификати за включване на обекти в списъка за наследство, на световното наследство. Но е, подобно зачитане от страна на ЮНЕСКО, разбира се, привлича вниманието и опити за спекулации. И разбира се, ни трябва да направим всичко възможно да избегнем подобни спекулации, като едновременно с това запазваме всички характеристики и ценността на обектите, включени в списъка на световното наследство, защото, както знаете, има възм... ЮНЕСКО има възможност да отмени сертификата, ако не се зачитат много строгите мерки, свързани с а, опазването на този вид обекти. Така се връщам се наказаното от а, колегите ни от Словения. Аз също съм съгласен. Трябва да продължаваме да, раз, да се занимаваме с тази петиция и би трябвало да продължим да водим разговори с словенското правителство, докато то най-накрая вземе съответните мерки и а, отговори на изискванията на европейското законодателство. Така че, за според мен, темата остави отворена и трябва да продължаваме да я разглеждаме и то изключително внимателно. Благодаря ви. Искате ли думата? Не, добре, тогава ви предлагам да те спаме последният начин. Европейската комисия ни предлага да затворим петицията, но явно, че има въпроси, които трябва да бъдат доизяснени. Вероятно не можем да повлияем на словенското правителство, но можем поне да изкажем нашето становище. Доколкото разбирам, колегите от Словения биха искали да изпратим писмо до правителството и да попитаме словенското правителство какво възнамерява да предприеме, какви са по-нататъчните му планове. И с това, вероятно, ще можем да приключим с тази петиция, но винаги е добре да изкажем становището си и да заявим, че е, следим случая и си даваме сметка, че нямаме правна възможност да предприемем мерки, но поне можем да изкажем становището си. Съгласен ли с това, Петър? Е. Благодаря, да, съгласен съм, защото това е предложение на председателя, но имам едно допълнение. Голяма част от проблемите трябва да бъдат разрешени в държавите членки. В Словенския парламент, ако има комисия, отговаряща за петициите, гражданите трябва да се обърнат към съответната ресорна комисия в парламента. Защото това е по-прекия път. Това е само като допълнение много от нещата е в ръцете на държавите членки. Нека да оставим отворена, но нека да кажем на вносителите на петицията да се обърнат към а, ресорната комисия в националния парламент. Така, доброжелателно да се изразим. Не съм сигурна дали има комисия по петициите в, в, в Словенския парламент. А, има такава. Добре. Нека тогава да из, изпратим писмо до Словенското правителство и да предложим носителите да се обърнат към комисия по Да Приключваме тази точка от дневния ред и продължаваме с следващата а именно петицията за забрана на продажба на перки от акули на територията на Европейския съюз. Давам думата на Александър Штайн от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Ние вече получихме писмен отговор от комисията. Там общо взето се обобщават основните точки и актуалната информация. Но комисията не може да въведе забрана за премахването на перките на кулите, защото сегашното законодателство почива на факта, че търговията с тези продукти е позволена докато е устойчива. Първата стъпка в този конкретен случай е да решим проблема чрез мерки за управление на търговията. Европейският съюз играе водеща роля при защитата на акулите, като прави това по няколко начина. Забраната за премахването на перките на акулите въжи за европейските плавателни съдове и за европейските води. Ние променихме и регламента съвсем наскоро, с който се застяга още повече контрол върху премахването на перките на акулите. На следващо място комисията активно налага мерки във връзка с премахването на а, тази практика в Европа и околни страни. Добрата новина е, че усилията на комисията бяха по... имаха резултат. Миналата година, през ноември, комисията по Атлантическия риболов също прие мерки за забрана на премахването на перките на акули. Така че мисля, че това е в отговор на нашите усилия. И не на последно място, Европейския съюз защитава застрашените видове, като ги включва в различни конвенции, например Конвенцията по международна търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора или други специфични конвенции. Европейския съюз предложи включването на три вида акули в приложение 2 на регламента и тези три вида бяха включени в приложението през ноември. Това са усилията на Европейската комисия в това отношение. Разбира се, ние следим и статуса на застрашените видове и ако се открие, че търговията е неустойчива, може да се предприемат мерки. Но забраната е една крайна мярка, която може да се въведе, ако се установи, че търговията не се извършва по устойчив начин. Благодаря. Благодаря ви. Откривам дискусията. Нека да чуем госпожа Бородил. Благодаря ви, госпожо председател. Риболовът на акули не е устойчив, защото ако погледнем фактите, ще видим, че хиляди акули са улавяни годишно. Това обикновенно са дълбоковидни акули, които попадат в мрежите на рибарите. 15 вида акули бяха застрашени през 1995 година. През 2010 година са застрашени над 80 вида акули, което ни показва, че е необходимо да се въведе забрана за риболова на акули като цяло. Това не може да се нарича устойчив риболов. Благодаря. If I'm not mistaken, няма друг желащ за думата, ако не греша. Европейската комисия заявява, че няма някаква коренна промяна, но комисията по риболова е приела положителен доклад от последната ни дискусия в тази комисия, така че предложението е да затворим петицията. Това е единственото, което можем да направим, доколкото разбирам, но трябва да вземем предвид и бъдещите петиции по този въпрос. Винаги можем да, да обсъдим и тази петиция, но тази конкретно сега бе обсъдена и аз предлагам да я затворим. Някой да възразява. Всички сте съгласни? Добре, благодаря ви. Преминаваме към следващата а, петиция от Патриция Балзарини във връзка с опазването на природния резерват Фондоточе в Пиемонт, Италия. Давам думата на Марко Сиприяно, Сиприяни, представител на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря ви. В петицията се прави оплакване във връзка с проект за изработването на игрище за голф в центъра на природен резерват. Това разбира се противоречи на законодателство, законодателството, защото според вносителя на петицията, игрището за голф и неговото изграждане в природния резерват ще наруши екологичния баланс и природната красота на зоната. Директивата, Европейската директива не забранява строителството в рамките на обекти, които са вписани в Натура 2000 но се изисква държавите членки във всеки конкретен случай да направят оценка, за да проверят дали конкретния план или проект може да има някакви значителни последствия върху съответната зона. В този случай е необходимо държавата членка да направи оценка на тези последици. И ако в резултат на оценката се окаже, че ще има отрицателни последствия, тогава проекта може да бъде прият само в а, тясно описани обстоятелства, свързани с а, е, императивни норми от обществен интерес, които са разписани в директивата. Това може да се случи, ако се изплатят и сетения. Европейската комисия направи проверка и анализира всички документи, които ние представите представил вносителя на петицията, включително и техническия доклад, изготвен от Регионалната агенция за опазване на околната среда в Пиемонт. Тази регионална агенция е а, разгледала оценката на въздействието направена от строителя и там са упоменати всички слабости на направеното проучване. Регионалната агенция е посочила поредица от вероятни отрицателни последствия от изработването на този проект, в случай, че той бъде одобрен. На базата на, на представената информация ние установихме, че италианските власти все още не са дали одобрение на въпросния проект. Тоест няма окончателно решение за одобрение на проекта. Разбираме, че член 6 3 от директивата, свързан с а, изготвянето на оценка, все още се прилага. Такава оценка се прави в момента. Следователно, италианските власти не са нарушили европейското законодателство. Благодаря ви. The floor is open. Е- Елеонора, имате думата. Um, yes, I just take the opportunity. Благодаря ви. Възползвам се от тази възможност за да посоча, че все още не разполагаме с резултатите от оценката. Затова предлагам да оставим петицията отворена, за да може да получаваме актуална информация по тази петиция. Anybody else? Някой друг да иска думата? Ma, mi spiace non, non essere d'accordo con la collega. Аз, за съжаление, не съм съгласен с колежката. В Италия има страшно много правни норми, които позволяват да се защити една или друга зона. С оглед на економическата криза инвестициите стават все по-редки и по-редки. Затова не трябва да ги обезкуражаваме. Европейската комисия заяви, че този, е, в този конкретен случай не е нарушена нито една европейска директива. Така че ако оставим петицията отворена, това може да нанесе е, щети. Е, съществуват компетентни власти, власти, които упражняват надзор, както на местно, така и на регионално равнище. Така че аз смятам, че тези зони са достатъчно защитени по смисъла на италианското законодателство. Не виждам защо европейския законодател трябва да се намесва допълнително, за да поставя нови пречки пред инвеститорите. Затова, според мен, можем да затворим настоящата петиция. Председателката, ако погледнете досието си, ще видите нещо, което цитира и току-що представителя на Европейската комисия. Тук се казва, че съгласно мнението на Регионалната агенция за защита на околната среда, оценката на въздействието, така както е представена от разработващия плана не е достатъчно солидна, за да бъдат оценени всички последствия. И продължава тук вероятно е да се стигне до значителни отрицателни последствия върху Натура 2000. Това е същото, което ни каза и представителя на Европейската комисия сега. Няма нарушение на европейското законодателство, това е така, но можем да изпратим писмо на италианските власти, да кажем, че е, е била внесена петиция, че най-вероятно ще я затворим но а, бихме искали да получаваме информация. Просто нека те да знаят, че ние следим това, което се случва и да отделят необходимото внимание. Съгласен ли сте? Просто ще изпратим едно писмо. А, италианските власти ще му обърнат съответното внимание, а пък ако искат могат да изхвърлят писмото и в кочето за Букук. Но поне ще знаят, че ние днес тук сме обсъдили въпроса. Става ли така? Perdón. Mister... Заповядайте. Съгласен съм, че можем да изпратим писмо, но преди да получим отговор на съответното писмо, ще е странно да сме затворили петицията. Не съм съгласен да пращаме а, писмо и да затворим петицията. Нека да изпратим писмото, да оставим отворена петицията, да мине цялата процедура и след като получим отговор, тогава ще затворим петицията, но не и преди това. Председателката има явно несъгласие в залата, но предлагам да поступим последният начин. Изпращаме писмо, в което поменаваме казаното току-що от представителя на Европейската комисия. Оставяме петицията отворена, докато не получим някаква форма на отговор. Съгласни ли сте? Добре, ще поступим така. On the next one, I'm... По следващата петиция искам да приветствам вносителката на петицията Франческо Йоя. Добре дошли сред нас. Вие сте представител от името на колективо орно... орнитологико Сигуена Негра. Благодаря ви. Е, тук става въпрос за един много стар проект. От 10 години работим по него. Е, става въпрос за една електрическа връзка между Испания и Марокко. Е, извършен е ОВОз И а, тази а, е, връзка трябва да мине от Испания през Гибралтар към а, Марокко. А, част от а, трасето, през което минава връзката, е в Натура 2000. Има въпрос зададен към парламента. Защо компенсаторните мерки не са извършени? А, Компенсаторните мерки, е, например, са свързани с изкупуването на земята, е, защита на природата и защитата на реките и водните басейни в крайбрежния регион. Това е предвидено в ОВОЗ. Тези компенсаторни мерки е трябвало да бъдат извършени от електрическата компания през 2012 година. Министерството на околната среда е казало, че ще извърши компенсаторните мерки вместо електрическата компания но а, това така и не а, стана тогава. След това обаче излезе друго предложение а, за създаване на център а, за наблюдение на птиците и глобалните промени. А, това, тря, този проект трябва да бъде извършен в, а, отново в граница на този природен резерват, без да е извършена ОВОС. Um като строителната площадка е почти наполовината толкова голяма, колкото целият град Тарифа. Тук става въпрос за легалността на тези компенсаторни мерки. През 2013 година комисията ни отговори и каза, тази промяна на компенсаторните мерки е била одобрена ambiental para el mismo. Но все още няма увоз по този проект. Ние получихме отговор обаче, че е извършена такава оценка, но не сме я получили черно на бяло и не можем да си обясним цялата загадка. при първоначалния проект част от мрежата на Натура 2000 ще бъде унищожена. Това е, е плажна ивица. Е, обаче се предвижат защитни мерки в съвсем други региони. Има втори проект, съгласно който компенсаторните мерки са свързани с две зони от общ интерес, без да, са, без да е извършена осново ОВОС. Общината, общината Рифа няма ам, териториален план на мястото и няма кадастрен план няма извършена ОВОз. Тази компенсаторна мярка, свързана с изграждането на центъра, също не е свързано с ОВОз, както и този кадастрен план също не е свързан с ОВОз. Компетентните органи казват, че става въпрос за а, доклад на общината, който ние не сме получили до сега. Електрическата компания е опълномощила една фундация, в която се извършват а, проучвания, свързани с птиците, която да изпълни а, тяхна поръчка. И това а, ново строителство, което произхожда от първо, което е следствие на първото, да бъде извършено с европейски средства и строителят ам, получава средства от европейските фондове, за да може да се извърши строителство на този център за наблюдение на птиците. Установяваме обаче, че европейски, а, европейските средства са наистина са насочени с изграждането на този център, извършването на проекта, но сроковете са много кратки. Центъра трябва да бъде изграден на мястото на тогавашни казарми. Договорът обаче е само за 15 години. Договорът за функционирането на този център. Виждате тук е а, табелата, която посочва, че и европейски средства ще се влеят в проект. El siguiente póster es un poco mm, complicado de entender, lo tiene la comisión. И тук виждате е, нещо, което трудно може да се разбере. Отясно е това, което испанското правителство изисква от строителя. И е, отляво се изрежда всичко, всички мерки, които ще бъдат финансирани с европейски средства. Това означава, че в крайна сметка европейските граждани ще финансират този проект и това трябва да се нарича компенсаторна мярка от почти 10 години ние се борим срещу този проект. Нещата се протакат, отговорите идват късно. Едната от оценките на въздействието върху околната среда беше променена. Някои от мерките на проекта не могат да бъдат променени, така ни беше казано. Има а, Странното е, че има овоз, която е спорна в съда, но пък въобще не се намира в архивите. Как може при такива условия да се ем, опазва природата? diccionario el este tipo de evidentemente evaluar primero la afección hacia el medio ambiente y que sea el първо трябва да се извърши надлежно ОВОз и а, изпълнителят на проекта трябва да поеме всички разходи. Има изявление от 2005 година, което е положително за защитената зона, но след това нещата се промениха а, изцяло, като а, беше извършено строителство, което е абсолютно безсмислено нещата не са проверени както трябва. Няма овоз за засегнатите територии. И в крайна сметка, кой плаща това? Ние. Благодаря ви. I thank you very much. Благодаря ви. Нека да чуем какво ще каже комисията. Господин Каприяни, благодаря ви. Няколко думи за първоначалният проект, който беше споменат. вторият етап от изграждането на електропровода между Испания и Марокко. комисията през 2011 е изпратила запитване по отношение на оплакването, което е поступило при нас. И цялата документация, която ни беше изпратена, беше надлежно проверена от нас. В резултат на този преглед стана ясно, че няма някакъв негативен ефект върху е, флората и фауната в тази защитена територия. Този проект не е имал негативно въздействие върху целостта на територията. Ето защо а, запитването от страна на комисията е било прекратено. Испанските органи са приели редица компенсаторни мерки но тъй като според комисията не е имало никакво негативно въздействие върху местообитанията на птиците, тези компенсаторни мерки не трябва да бъдат считани като мерки по смисъла на член 6, алинея 4 от директивата за местообитанията. Тук трябва да стане ясно това, за да се избегнат недоразуменията. Испанските органи по-късно са променили някои от компенсаторните мерки и са заместили някои от първоначалните мерки с други мерки. сред тези нови мерки е включено и развитието, изграждането на този център за наблюдение на прелетните птици и глобалните промени. предвижда се ам, преустрояването на военни бази, така че те да бъдат превърнати в център, въпросния център за наблюдение на прелетните птици. Испанските органи са поискали от изпълнителя на проекта основания за внасянето на тези промени и какво ще е въздействието върху местообитанията по време на изграждането на този център. В рамката на този скрининг, извършен от испанските органи, не е установено, че има някакво негативно въздействие или ще има някакво негативно въздействие върху околната среда а, при изграждането на този център. Няма основания да се заключи, че а, този център за наблюдение на прелетните птици и глобалните промени ще има значително негативно въздействие върху а, местообитанията в защитената територия. Ние не виждаме да има някакво нарушение на въпросните директиви. А, нито пък трябва да бъдат предприемани някакви мерки а, по отношение на испанските органи. Благодаря. Първо, Роса. Sí, muchas gracias. Un poco en la... Благодаря. Присъединявам се към казаното от комисията. Но първо искам да благодаря на вносителите на петицията. Тук става въпрос за този електропровод. И както беше казано, проекта може да засегна някои от разпоредбите на директивата за местообитанията. Точно 2011 година е подадено оплакване, което е било разгледано и проучено. Ам, на въпросът за това дали ще има въздействие върху околната среда този проект, също отговора на този въпрос. Ни... отговорът е отрицателен. Относно компенсаторните мерки, беше установено още веднъж от страна на комисията, че отново няма никакви негативни въздействия върху околната среда. Така че през 2013 година това още е било установено и комисията съответната година приключва случай. Е, да, това са факти от миналото, с които съм запозната, но ако има нещо ново, аз съм а, отворена а, а, за тях. Може да ги споделите с колегата, да ги обсъдим. Благодаря ви, а, е, Вайос. Благодаря, госпожо председател. Като гледам, има големи различия между това, което казва комисията и вносителят на петицията. От дълго време или дълги години съм работила върху законодателство за околната среда в Испания. Запозната съм с ОВОС и така нататък и знам, че тези оценки не винаги са толкова надежни. Ако правилно съм разбрала нещата, според носителя на петицията се изпълнява нов проект без ОВОз, независимо от това какво е казано преди това по отношение на предишния а, проект. Никой не се придържа към компенсаторните а, мерки. Това вече е узът в Испания, се изниква нещо ново. Относно финансирането, комисията казва няма европейско финансиране. На тази табел, табела видяхме, че логото на Европейския съюз е там. Питам се тогава, как а, сега а, въвят нещата? Нищо ли не се контролира? А, или не се откриват никакви нередности. Какво се случва? И още нещо. Относно ОВОС. В Испания много често а, не се предлагат альтернативни а, територии. Дали не може на друго място да бъде изпълнен този проект, където ще има по-малки негативни последици. Вносителят на петицията каза, че има корупция, влияние и така нататък. Запознати сме с тези неща. В Испания това не е нищо ново. Бих казала, че трябва да продължим да работим по тази тема. Не бих я замела под масата. необходимо е да има и други проучвания, за да се види как точно е извършена ОВОз, какви са альтернативите трябва да се види и от е, къде са дошли парите, къде са се влели. Имам въпрос към комисията. Били ли сте наистина на място? Запознали ли сте се с случая на място? Ам, Чули сте само мнението на испанските органи или на изпълнителя на проекта. Хубаво е нещата да се проверят на място. Аз ще ви кажа, че аз бях на място и а, затова ви питам и аз дали сте били там и какво точно а, сте направили. Тарика Брас. господин Тарика Брас. благодаря госпожо председател. Вносителят на петицията представи а, няколко противоречиви факти. От една страна, че има ОВОз, пък от друга страна не се предоставя на разположение, от една страна, че има финансиране с европейски средства, Комисията не каза от друга страна нищо по този въпрос. Това са големи противоречия. Комисията каза, че не са установени никакви негативни последици. През 2011 година това е било формулирано така, но през 2012 година каза вносителя, че е направо ново предложение, което е по-лошо от предишното. Това доста ме очудва. Очудват ме и тези компенсаторни мерки. Ако всичко върви по мети и масло, за какво са необходими тези компенсаторни мерки? Ако няма никакви проблеми. Те не се предвиждат тези компенсаторни мерки, просто е и така. Аз и аз също не бих бил за това да се а, затвори петицията. Мистер Мато. Господин Мато. Gracias, президента. Благодаря ви, госпожо председател. А, не смятах да взимам думата, защото според мен отговорът на Европейската комисия беше много ясен, но след всичко казано до момента, може би си заслужава и аз да кажа няколко думи. Не знам дали има някакъв проблем или нещо подозрително в конкретния случай. Но според мен е възмутително да се заявява така открито на заседание на Комисия Европейския парламент, че има корупция в Испания. Ако така ще после твърдят, нека тогава да се започне съдебно разследване. Не може човек да прави подобни твърдения. Ако има сериозно нарушаване, нарушения, това значи, че има престъпление и тези неща трябва да бъдат разследвани по съответният път. Ако не разполагате с необходимите е, доказателства, тогава моля ви да се въздържате от, от подобни твърдения. А по въпроса за отделните е, обекти по Натура 2000, говорим за един е, проект и трябва да преценим дали този проект е законосъобразен или не. Искаше той е законосъобразен. В нашата комисия прекалено много време отделяме да, в вглучаване живот на Европейската комисия и да я учим как да си върши работата. Очевидно, е, че в случая Европейската комисия си върши надлежно работата. Друг въпрос е дали разполагаме с необходимите доказателства за това какво се случва, дали има компенсации, дали компенсациите са били са размерни. Но според мен в региона се са и много други нови проекти, като например строителството на нов затвор и много други, които също ще се възползват от компенсаторни мерки, но това пак не значи, че има незаконосъобразни действия. Благодаря ви. Представителят, виждам, че разискването се разгорещява. Ще ви помоля да, ме, да изчакате, защото не съм ви дала думата. Следващият когато в моя списък е Албиел Гусман. Имате думата. Gracias. No, simplemente decir que nosotras... Благодаря ви. Според нас доводите, представени от вносителите на петицията, са напълно основателни доводи да продължим да разглеждаме тази петиция. Особено защото според нас е важно да се отбележи, че първоначалният отговор на Европейската комисия беше даден преди трансформацията и преди промените в проекта през 2012 година. Трябва също така да се провери дали има европейско финансиране и преди тези това важни висящи въпроси, според мен е важно, но преди да стане отворена. Благодаря ви и сега думата има господин Тарика Брас. Извинете, искам само да отбележа, че според мен е неприемливо колега да ми приписва някакви твърдения, които не съм правил. Не съм споменавал злоупотреби или незаконосъобразни действия и смятам, че трябва да се държи малко по-възпитано по време на разискването. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Роса? Последното съобщение на Европейската комисия е от 22 е, януари 2013 година, което е след последната промяна в плановете на проекти. И в това съобщение Европейската комисия заявява, че случая ще бъде приключен, защото всички правила са спазени, няма нарушаване на директивата за местообитанията и това е след промяната в плановете от 2012 година. Държа просто да, да уточня, че Европейската комисия отвори, е отговорила своевременно, но може би Европейската комисия ще може по добро от мен да го потвърди. Давам думата за съвсем кратък отговор на Европейската комисия. Да, благодаря ви съвсем набързо по въпроса за новият проект – разбирам, че не е имал, че той не е бил обект на съответната оценка. Директивата за местообитанията не изисква да има оценка по, за одобряване на всички проекти по Натура 2000, а само проектите, които е, е вероятно да имат отрицателни въздействия. И съответните компетентни национални отговори трябва да вземат решението дали съответният проект вероятно ще има значителни негативни въздействия. В този случай е имало искане за допълнителни сведения за предприемача на този център за прелетни птици и глобални промени. И възоснова на налична информация, възоснова на местоположението на уязвимостта на видовете градовете и местообитанията, които трябва да бъдат опазни в рамките на Натура 2000, 2000 Доколкото разбираме, компетентните социални органи са стигнали до извода, че не е необходима допълнителна оценка, което е допустима съгласно директивата за местообитанията. Ако носител на петицията иска Европейската комисия да успори това решение, те трябва да ни предоставят доказателства, а към момента ние не сме видели доказателства, които доказват реално въздействие върху конкретни видове и конкретни местообитания. Ето защо няма как ние да повдигнем този въпрос с а, е, испанските власти. А, ние няма и да го направим, защото първо не смятаме, че имаме основание. На второ място, Европейската комисия няма възможност да извърши подобни проверки. Ние можем да повдигнем въпроси паските власти само ако разполагаме с надежни доводи. А по въпроса за финансиране ще дам думата на колегата от една дирекция Агри. Благодаря ви. Аз съм господин Фернандес и отговарям и съм представител на Генерална дирекция земеделие и а, развитие на селските райони. Съвсем накратко по въпроса за финансирането. Преди няколко дни получихме достъп до сведения, които доказват, че е имало участие на средства от Европейския фонд за регионално развитие по този проект. Но все още не сме получили допълнителни сведения, освен твърденията на носителя на петицията, че е имало такова участие на средства от Европейския фонд за, разви... за регионално развитие. Има възможност за финансиране на проекти за, селско, за развитие на селските райони по фонда, но, но обикновено тези проекти се финансират преобладаващо от националните органи и те са натоварени с проверката за допустимостта на проектите. Органите, отговарящи за ОВОС, са изпълнителите на проекта. а Европейската комисия, зачитайки принципа на субсидиарност, не се намесва в процеса на инспекция или го прави, то е само чрез одити и гарантирайки, че механизмите за контрол в съответната държава членка функционират надлежно. Но доколкото знаем, в, по този конкретни случай можем да стигнем до а, сведения само чрез посредно парламентарни въпроси, но нямаме правомощия да извършваме инспекции на място. Благодаря ви. А, Закъсняваме с а, графика. Тук колега иска ли да вземе дума? думата? Оставам с впечатлението, че има много различни мнения по темата, което значи, че аз също не мога да затворя петицията. Това не е възможно, тъй като няколко колеги заявиха, че искат петицията да остане отворена. Така че секретарията ще се натовари с задачата да се опита да намери най правилният път да продължим да разглеждаме тази петиция. Не е достатъчно само да продължим да я разглеждаме, трябва да сме наясно какви допълнителни информация ни е необходима. Така че оставяме на секретарията да разгледа дали има допълнителна нужда за разследване по тази петиция. А, държа да поздравя Европейската комисия за много изчерпателният отговор. Действително сте си, свързи, си, си свършили много добре работата. Много подробен отговор получихме, но няма как а, да възпрепятствам колегите да искат още повече подробности. Благодаря ви за свършното до момента, а сега вече секретарята ще се опитам да напредне с още една стъпка напред по разкрещено за тази петиция. Сега давам думата на вносителя на петицията за заключителен коментар. Como, como decía antes y como... Както казах по-рано, както каза и представителят на Европейската комисия, винаги вносителят на петицията трябва да върши цялата работа. Той трябва да докаже, че изискванията за компенсации са изпълнени, дали има определена в плановете или не. И ако вносителят петицията не предостави съответните данни, нищо не може да се случи. На мен ще ми се струва, че вносителят на петицията носи отговорност за всички етапи на процедурата, но не получава необходимата подкрепа от страна на Европейската комисия и дори комисията го призна. Това е последното, което искам да кажа на вашата комисия. Благодаря ви. Добре, вече решихме какво ще направим. Секретарята ще продължи да разглежда тази петиция. Благодаря ви за присъствието. Благодаря, че споделихте опита и мнението си по този въпрос. Петицията все още не е затворена, така че ще се върнем от, отново на въпроса и ще свържем отново с вас. Продължаваме с следващата петиция, свързана с отпадъчните води в региона на Монтофа. Виждаме, че има много теми, свързани с околната среда от Испания. Господин Фернандес Гомес от Европейската комисия има думата. Моля, заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Тази петиция е свързана с липсата на отработване на, отпада, на отпадни води в отпадни води, идващи от Латоре в региона Кастелион. Съгласно сведенията, предоставени от Плеската комисия, отпадните води се насочват към пречиствателна станция. Оттам обаче те се отправят към отаечен резервуар и съгласно сведения, с които разполагаме, този отаечен резервуар прелива и оттам падните води се насочват директно към морето чрез кан... канал. И Европейската комисия смята, че това може да повлияе на качеството на водата в близост до плажа Грао. Европейската комисия разгледа предоставената информация и взе предвид факта, че населението в този регион е по-малко от а, еквивалент 10 000 жители. А, съгласно с а, директивата за отпадъчните води в градски райони, отпадъчни води, идващи от агломерации с население от по-малко за не по-малко от 10 000 еквивалент жители трябва да се обработват по съобразен начин и трябва да отговарят на, на, на съответните норми за качество и на директивата, която се прилага най-късно до 2005, 2005 година а, данните, които разполагаме, са свързани с а, туристическия сезон за 2013 година и за този период а, на водите на плажа Елграо е дадена оценка отлично качество, а почвателната станция е функционира от 2008 година, само което означава, че явно въздействието върху водите не е било толкова значително. Освен това, Европейската комисия е наясно с фактът, че се изгражда в момента на обществена станция в региона на Монтофа и тя ще започне да функци... Монков, тя ще започне да функционира през няколко месеца. И преди всички тези елементи, предвид малкият размер на населеното място, предвид липсата на въздействие върху качеството на водите в региона и предвид мерките, които се взимат с изграждане на нова пресвятелна станция. Европейската комисия смята, че няма нужда да се взимат мерки на този етап, но ам, при след това директивата за отпадъчните води трябва да се прилага изцяло. И в момента продължат, подтекат процедури, включително има и случай, който се разглежда от съда на Европейския съюз, тъй като Европейската комисия е, е, завела дело срещу Испания за пълното прилагане на директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Предвид този общ контекст смятаме, че настоящия случай е сравнително маловажен. Благодаря ви. Дам думата за разискване. Албиел Госман има думата. Gracias. Е, Como е, да, много ви благодаря. Вносителите на петицията не могат да присъстват, затова аз бих искала да защитя, да защитя петицията от тяхно име. Това и ще направя. Срещнах се с представителите на асоциацията преди няколко месеца. Напълно разбирам проблема. Аз самата идвам от същият регион Кастелион в Испания и за това съм се наела с защитата на тази петиция. Говорим за регион с население около 2000 души, но, но, но наблизо има и къмпинг и индустриален парк. Така че не говорим само за 2000 жители на населеното място, трябва да вземем да предвид по-общият контекст. Това е регион, в който отпадъчни води се изливат направо в морето, защото няма пречиствателна станция за сметка на това има само един отречен резервуар, който не е достатъчно голям, за да успее да задоволи нуждите. И в момента този отречен резервуар прелива и отпадните води се изливат направо в морето, включително и фекални води. И по този начин тези отпадъчни води попадат, пак казвам, пряко в морето, без обработка, което има последици за общественото здраве. И в този контекст носителите на петициите дават примери с а, кожни инфекции на децата, които са се къпали в морето, като пряко доказателство за, за изливането на тези води в морето. Има и други последици за околната среда, има последици и за туризма в региона, тъй като това е регион с много активна туристическа дейност. Съвсем наблизо се намира плаж Ел, плажът Елгал, който е получил син флаг за качество на водата. Това е най-високата възможна оценка за качество на водите. И а, тези действия за да се хвърля на отпадното отпадните води продължава да въздейства на качеството на водите на плажа. Има твърдение, че се нарушава директивата за почистването на градските отпадъчни води, нарушаване на директивата за местообитанията и според мен има достатъчно основания петицията да остане отворена. Европейската комисия се измива ръцете, като твърди, че няма достатъчно засегнати хора от този проблем. Тук обаче говорим за един регион, в който населението се увеличава значително през лятото. Може да стигне населението до 5000 души в пика на сезона. А както казах вече, наблизо има и къмпик, и индустриална зона. Съвсем наблизо има и завод за керамика, което също допринася за влушаване на проблема, тъй като отпадъчните войни, пак казвам, не се отработват по своеобразните изисквания в прочиствателна станция. ми се казва, че трябва да има пречистване на градски отпадъчни войни, но в момента сме свидетели на изтичане на отпадъчни води направо в морето, в близост до плащ, на който се, се къпят туристи, което очевидно ще има въздействие върху целият регион. Да, факт е, че в момента се строи пречиствателна станция. Да, вярно, е, че има такъв проект, но това изграждане продължава вече от години. Не знам кога ще бъде отворена тази пречиствателна станция, не знам кога ще заработи тя. Очевидно има проблеми с финансирането, тъй като общината не разполага с необходимото финансиране и явно никой не знае какво реално се случва с бюджета за този проект в Испания, така че не сме сигурни дали тази почиствателна станция ще заработи скоро и затова ние искаме петицията да остане отворена. И също така изразяваме тревогите си пред каталунското правителство и региона на Монкофа. Най-малкото това трябва да направим, да изпратим едно писмо до регионалните власти, да ги запознаем с този случай и със сигурност трябва да оставим петицията отворена. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Имайки предвид информацията, с която разполагаме, можем да кажем, че да, в момента се строи пречиствателна станция. Може би в такъв случай можем да изчакаме да започне да работи тази пречиствателна станция преди да затворим петицията. Може би по този начин ще насърчим добрата воля, за да може да се, ускори, да се ускорят строителните дейности по пречиствателната станция. Смятам, че въпросът е много важен. Благодаря. Трипо. Следващия оратор. А, аз не съм съгласна, защото смятам, че Европейската комисия ни представи отлична информация. Водата за къпане отговаря на необходимите стандарти. Всичко зависи от регионалните власти. Ако искате да обсъдите темата, може да го направите на регионално равнище. Но в момента се намираме в Европейския парламент и европейските правомощия са напълно е, ясни. След като ни се казва, че водата за къпане отговаря на съответните качества, няма какво да чакаме. Построяването на пречиствателната станция не зависи от Европейския съюз, а от регионалните власти. Така че трябва чисто и просто да затворим петицията. Това не означава, че дискусиите на регионално равнище трябва да се преустановят. Не, те трябва да продължат, но на необходимото равнище. Защото регионалните власти са компетентни в случая. А може би може да водите дискусията на друго равнище, но не и на европейско, защото на европейско всичко е ясно. Благодаря, Беатрис. Благодаря, госпожо председател. В светлината на информацията, предоставена от госпожа Албио, ми се струва, че като че ли Европейската комисия се позовава единствено на качеството на водата за къпане през 2013 година. Но не би ли било добре да видим какви са резултатите за 2014 година? Защото една година е доста дълъг период и може да са настъпили някакви промени в качеството на водата за къпане. Не може ли да получим тази информация преди да вземем решение за затварянето на петицията? Да, действително на общинско и регионално равнище има какво да се направи, но и ние от наша страна на европейско равнище трябва да вземем информирано решение на базата на по-актуална информация. Нека да получим актуална информация. Благодаря ви. Съгласна съм с това искане. Нека да оставим отворена петицията, докато не приключи е, строежа на пречиствателната станция. Ако аргумента за затварянето на петицията е, че съвсем скоро пречиствателната станция ще започне да работи, смятам, че ние можем да се възползваме от този аргумент и е, от същия този аргумент, само че с обратното искане, да не затваряме петицията, да ви напомня, че тук става въпрос за фекални води. които се е, обработват недостатъчно. Не можем да се затваряме очите. Трябва да разберем и какво е настоящето качество на водата за къпане, преди да вземем решение за затваряне на петицията. Благодаря. Благодаря. Господин Терика Брас. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че госпожа Албиол каза точно това, което и аз исках във връзка с пречиствателната станция. Следващия оратор. Благодаря ви. Извинявам се, че закъснях за днешното заседание. Аз съм добре запознат с а, а, тази петиция и бих искал да попитам нещо. Доколкото знам, качеството на водата за къпане е в европейските правомощия. Ако решим да затворим петицията, трябва да го направим, ако съвестта ни е чиста по отношение на качеството на водата. А не може да сме сигурни за доброто качество на водата за къпане, докато не съществува пречиствателна станция. Така че нека да поемем нашата европейска отговорност. Нека да получим актуална информация и ако действително аргумента за затварянето на петицията е, че скоро ще има действаща пречиствателна станция, то аз бих искал да отговоря, че когато бъде построена тази станция, тогава ще затворим петицията. Председателката. Благодаря ви, не виждам някой друг да желая думата. В такъв случай, както и по предишната а, петиция, имаше а, доста разногласие и всички бяха изказани на испански. А, доста испански чухме днес. Та. Да. ще поступим последният начин. Ще оставим петицията отворена, ще поискаме допълнителна и актуална информация във връзка с качеството на водата за къпане. Ще видим какви са намеренията и на испанските власти в това отношение, да видим как те възнамеряват да гарантират добро качество на водата за къпане. Водата не е просто обикновена суровина, тя е жизнено важна. Можем ли да постъпим така? Не виждам някакви възражения. Отлично. В такъв случай преминаваме нататък. И сега, вярвайте или не, следващата петиция също е внесена от испански гражданин. Тя е свързана с а, недоброто управление на отпадъчните а, води в басейна Тако. Петицията по искане на госпожа Валина, за това ще ви дам директно думата. Заповядайте. А, и вносителят на петицията е тук. Взела съм погрешния документ. Извинете. Господин Мигел Анхел Санчес Перес е тук. Добре е дошъл. Е, имате думата. Благодаря ви, е, госпожо председател. Бих искала най-напред да ви благодаря за поканата тук в парламентарната комисия за петиции. Бихме искали да ви опишем критичната ситуация, в която се намираме. Ние наистина се чувстваме беззащитни и не знаем към кого да се обърнем. Моят колега и аз самата внесохме петицията през 2012 година. Тогава нямаше хидроложки план, въпреки че всички срокове бяха изтекли. През 2013 година отново предприехме действия, защото липсваше ам, оценка на въздействието върху околната среда в първоначалния план. Планът беше изработен без да се направи никакво допитване до гражданите. Нямаше никакво публично допитване, при което бе взето решение че ще се ограничи басейна на река Тахо. 80% от водите на реката могат да се използват, ще могат да се използват за частни цели. И днешния канал, който отклонява водите на река Тахо към друга а, река е 2000 кубика в секунда. А преди беше 600 кубика в секунда. Имаше хидроложки план, за да може да се а, спаси първоначалния проект – като идеята беше новия план да отговаря на Европейската директива. Но новото предложение за план не е по-добро от първоначалното, напротив, много от проблемите се увеличават. 20% от водите на реката всъщност ще бъдат изгубени. В плана се предоставя и нов график във връзка с доброто състояние на водите. Оказва се, че или ще има достатъчно водни ресурси, за да може водното течение да бъде отклонено на изток, или ще има достатъчно вода, за да може самата река а, да поддържа водния си басейн. Крайно време е да предприемем нещо. А, и сега ще стане ясно дали ще защитим околната среда или по-скоро ще действаме в интерес на частните интереси. Сега е момента Европейския парламент да покаже, че а, се интересува от директивата за защита на птиците и е, рамковата директива. Сега е момента да защитите тези две директиви. Всички по поречието на е, реката желаят река Тахо да си остане е, жива река, да продължи да съществува. И сега ще дам думата на е, колегата си. Извинявам се, госпожо председател, че отново говорим за Испания, но ако има толкова много петиции от Испания, то си има и причина. Вижте тази е, снимка от Толедо, който е вписан в световното наследство. Е, сега този воден басейн е, липсва. Тук има някакви отачни води. Както виждате, защото чистите води на реката са отклонени. А ние смятаме, че това отклонение на водните ресурси нарушава Европейската директива за местообитанията и рамковата директива. Испанското правителство твърди, че европейското законодателство е спазено. Както знаете, първоначалният план бе променен в последствие, след което бе прият и кралски указ, за да се озакони отклонението на течението на реката. Виждате какъв е резултата а, на снимките, които ви показах. Две жалби бяха подадени в комисията. Една от жалбите, както чухме, сега изисква да бъде предоставена допълнителна информация. Погледнете тук на този диапозитив. Виждате от отпадъчните води, които идват от Мадрид. И виждате какво се случва с тях малко след а, а, бента. Това било в съответствие с европейското законодателство. Имахме една изключително бурна а, пълноводна река, а сега имаме а, струйка отпадъчни води. Испанското правителство и а, популярната партия в момента определи 2017 година като крайен срок за определяне на качеството на водите. Какво означава това? Това означава, че до тогава имаме а, време да си върнем стария а, воден ресурс. Ние се обръщаме към вас с зов за помощ. Наистина никой не желая да ни чуе. Гласът ни остава нечут. чут. Необходимо е да се изискат обяснения от правителството. Както виждате, внесли сме петиция. И на тази снимка тук може да видите резултата от водоснабдяването на големите агломерации и от интензивното напояване. Бихме искали нещата да се променят и очакваме Европейския парламент да предприеме действия. Внасяме петиции, жалби, възражения и всички те са подплатени с солидни аргументи и документи. Затова просто искаме да бъдем чути. Благодаря ви. Подробен отговор сме получили от комисията за предприятите стъпки. Лорде Алвареюс има думата. Благодаря. Комисията се занима с тази жалба. Предприята е съответната процедура за обмен информация с испанските органи. През 2013-2014 сме осъществили редица контакти последната информация от декември и така сега можем да направим оценка на цялостната ситуация. Установяваме, че е, е нарушено европейско законодателство, особено директивите за защита на местообитанията и защитата на птиците. По време на заседанието през декември тук в комисията беше казано за какво става въпрос. Е, извършена е оценка от страна на комисията. Надяваме се, че през март ще бъде публикуван окончателният документ. Качеството на водата, както и нейната достатъчна наличност е предпоставка за една добра екологична ситуация. Ако е необходимо да се извършват мерки за опазването на защитени а, територии и а, на флората и фауната, това беше споменато многократно. През ноември 2014 година имаше специално заседание не мога да ви кажа големи подробности. Те ще станат ясни, когато бъде публикуван доклада през март. Това е за сега. Благодаря ви. Тази петиция от 2012 година. Последният отговор от комисията от юли 2014 година. Много добре ни очертахте ситуацията и ни казахте защо не сме информирани за хода на нещата от декември миналата година. Сега господин Готиерес. Sí, gracias, Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме от името на социалистическата партия тази петиция. Аз произхождам от едно а, село от а, района Алверче и а, ситуацията ми е много позната. Рамковата директива за водите е нарушена, няма достатъчни количества на вода и качеството на водата не е достатъчно високо така че е, не са изпълнени е, двете минимални условия съгласно директивата. Важно е да се каже, че това е петиция, която е, е подкрепена от голяма част от хората в съответната община в Алверче и хората подкрепят тази петиция, както и социалните организации, профсъюзите и така нататък. Има достатъчно подкрепа за тази петиция, защото тук става въпрос за изпълнението на минимални изисквания, свързани с опазването на околната среда. Говорим за двете реки тако и Алверче и Говорим и за това, че трябва да има достатъчно вода и в реките, и а, в а, язовира. Този нов план за управление, той не гарантира изпълнението на минималните условия, т.е. достатъчни количества вода и в реките, и достатъчно високо качество на водите. Петицията трябва да бъде оставена отворена и се надяваме през март да излезе доклада на ам, доклада за река Тахо и да се види точно кои директиви са нарушени. Съществува голям политически проблем от екологична гледна точка. Трябва да се занимаем с него и трябва наистина да действаме активно. И така, още веднъж подчертавам, че ние от името на наша вижеска група подкрепяме петицията, искаме тя да бъде оставена отворена и да се направи опит, опит възможно най-бързо този екологичен проблем да бъде разрешен, защото той може да има економическо въздействие. Благодаря. Председателя, ние се опитахме да не политизираме а, петициите. Това е пет... комисията отговаряща за петициите и а, всяка политическа група е отговорна за това да изслушва вносителите на петициите и да оценява неутрално аргументите. Моля ви, не се опитвайте да политизирате потициите. Следващият оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Много е тъжно да ем, ставаме свидетели на тези картини, на тези снимки, които ни бяха показани. Е, Едно време виждахме снимки от там с много птици и обстановката беше много по-различна, но сега явно нещата са други. Няма преки доказателства, че законодателството е нарушено, но се извършва проучване, оценка и така нататък. Председателката току-що каза, има много испански петиции и трябва да се помисли защо това е така, защо има толкова много петиции от Испания. Има много платформи, много се работи в Испания, различни организации се занимават но вижда се, че все пак органите ам, не зачитат а, законодателството, независимо на национално или на европейско ниво. Вижда се, че тази практика е широко разпространена и трябва насериозно да се вземе този проблем. Трябва комисията да да действа по решително, защото не само Испания, но и други държави членки нарушават законодателството. Виждаме, че има достатъчно случаи и това е повод да се намери разрешение на проблемите в Испания. Следващият оратор. Благодаря. Какво се случва в Испания? С реките се случва следното. Това е една тема, която трябва да анализираме ние тук. Водата, водите в Испания обслужват частни интереси. Интереси на свързани с изграждането на голф игрища, с съставянето на отделни кадастри и така нататък. Относно реката Тахо и много други речни басейни, ситуацията е точно такава. Трябва да има достатъчно деби, така че реката да, да просъществува. Това е заложено във всички европейски директиви. Тази петиция трябва да бъде оставена отворена. За преди няколко седмици имаше петиции за една друга ръка и беше обсъдено дали да не се ам, предприеме пътуване в а, този регион, за да се видят нещата на място, как стоят. А ако съществува такова пътуване, то трябва да включва и посещение на реката Тахо. Надявам се, че петицията ще остане отворена, защото вече беше казано, че поне до март да бъде оставена отворена петицията, когато излезе доклада на комисията. Е добре да има посещение на място, така че да се запознаем първа ръка за какво става въпрос. Sí, reiterar, bueno, primero agradecer a los... Следващият оратор. Още веднъж, още веднъж искам да изразя своята благодарност към вносителите на петицията. Испания е втората държава след Германия, която а, има най-много висящи петиции в нашата комисия. Комисията се сезира най-често, когато органите в съответната държава не ем, реагират адекватно. Но това не е точно така, защото а, много хора а, познават и нашата комисия, са добре запознати с населението на Европейския съюз, се обръщат директно към нас. Но не трябва комисията да се политизира. Защото тогава нашата функция ще се обесмисли. Петицията трябва да остане отворена преди. А, докато разберем а, каква е оценката на комисията и какво възнамерява да предприеме тя. Нито господин Канета, нито някой друг от министрите ще стане утре и ще каже не, реката Тахос трябва да бъде унищожена. Не, когато говорим за опазване на околната среда на водите, трябва съответното законодателство да бъде спазвано и то от всички. Управ... Плановете за управление трябва да бъдат спазвани от от, от органите на, а, в Испания. През март, както казах, ще излезе документа на комисията. Всяко на правителство трябва да спазва законодателните норми. Така прави испанското правителство, но явно не винаги трябва да се извършат корекции, но не бива тези въпроси да бъдат политизирани. Следващият оратор. Е, Госпожо председател, всички сме на едно мнение, че тази петиция трябва да остане отворена. Ще внеса само един нюанс. Представлявам партията и на Кастилия, която е много силно представена в региона Тахо. Там а, се държи за това качеството на водите на ръката да бъде е, запазено. Но регионът на Валенсия е този, в който реката Тахо се влива в язовира. Петицията трябва да бъде е, оставена отворена. Понякога се използва такъв проблем, за да настройва отделни региони в страната един срещу друг. Съгласен съм, че трябва да изчакаме до марта, но някои неща вече са очебини. Директивата на водата посочва, че първо трябва да се осигури а, нормалното а, течение на реката. А, значи, първо да направим една стъпка, да се проучи това и след това да се предприеме към по-нататъчните стъпки, защото когато реката изчезне, няма какво да направим. Ние смятаме, че петицията трябва да бъде оставена отворена. Добре, този път има пълно съгласие петицията да бъде оставена отворена и нека да гласуваме доверие на комисията, което не се случва много често, но комисията направи много. Започнали са процедура, свързана с предприемането на санкции, случай на неизпълнение на законодателството. И има и съдебно решение на Съда на Европейския съюз, което трябва да бъде изпълнено от испанските органи. Освен това, през март информация ще бъде публично оповестена съвместно с пълната оценка и ви предлагам през май да включим тази точка отново в дневния ни ред. До тогава трябва да разполагаме с цялата информация и тогава можем да затворим петицията. И тогава и така ще ам, а, можем и ние да се мобилизираме в нашите действия, и комисията, и да можем да а, приключим действията по този въпрос. Съгласни ли сте? Добре. Знаете ли какво? Това е последната точка от дневния ни ред днес. Благодаря ви, че бяхте толкова концентрирани и а, бяхте конкретни във вашите изказвания, не се простирахте на дълго и на широко. Ще се видим утре, а с координаторите ще се видим в пет и половина. До тогава може да изпиете по едно кафе. Благодаря ви. <laughs>